Okay, colleagues. The colleagues, the colleagues who are, are here, can we take our... И така, колеги, ако обичате да вземете местата си, време е да започваме. Добро утро на всички! Започваме с приемане на дневния ред. След което съобщение на председателя. На първо място искам да ви предам следната препоръка на координаторите за докладчика госпожа Роберта Мецола по четирите доклада за условията и реда за участие в Европейската служба за обежище. Що се отнася Лихтенштайн, Норвегия, Исландия, има ли някакви възражения? Не. След което а, втора точка това е едно устно запитване за визовата политика. На 22 януари беше поставено устно запитване към комисията по отношение на визовия режим, за да бъде то максимално бързо придвижено към пленарна зала, трябва да приемем това запитване днес. Ако няма възражения, очевидно няма, можем да го направим. И накрая едно съобщение по отношение на езиковия режим. Поради броят на кабини Днес няма как да предоставим превод на финландски, естонски и малтийски, както и хрватски сутринта. След обед няма да има превод от, а, на датски, фински, чешки, естонски, латвийски и малтийски. Надявам се ще проявите разбиране. Напоследък май често ни се случва да не можем да осигурим превод на всички езици. Преминаваме към трета точка, но виждам, че докладчика госпожа Габриел все още не е тук. Може би в такъв случай е по-добре да преминем към четвърта точка. Това е изменение към решение 681 от 2005 година за СЕПОЛ, за Европейския полицейски колеж. Госпожа Гал е докладчик. Ще обсъдим законодателната държава законодателната инициатива от 25 държави да се премести седалището на СЕПОЛ в Будапешта. Притиснати сме от времето, тъй като британското правителство ни уведоми, че иска да затвори базата на своя територия до лятото, така че ние наистина трябва да решен, намерим решение на проблема преди европейските избори. Ще чуем госпожа Галкато, докладчик, след което докладчиците в сянка и представители на комисията. Госпожа Гал, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Както вече споменахте, тук се намираме в доста специфична ситуация. Ясно е, че трябва да действаме експедитивно Защото, както сигурно ще се съгласите с мен, много е важно тази институция да а, функционира, да продължи да работи и то ефективно. Така че трябва да а, реагираме доста бързо. Както вече е ставал дума в тази комисия, поне няколко пъти, ние смятаме, че е изключително важно СЕПОЛ който в момента работи изключително добре, трябва да остане независима институция. Следователно, трябва да намерим подходящо седалище, за да могат те да продължат да работят. 25 държави членки повдигнаха тази инициатива. Аз много се радвам, че вървим към решение. С тази инициатива парламента запазва прерогативите си и процедурата е изключително ясна. Смятам, че това е важно. Както вече подчертах, наистина е важно СЕПОЛ да остане независим и работещ, така че в името на най-доброто решение Аз взимам предвид предложението на 25-те държави членки в моя проект доклад да се премести седалището. Има и един друг въпрос, това е бъдещето на СЕПО, което аз също съм а, включила в изключително краткия си проект от доклад. Както се казва, всички знаем, че трябва да а, го лизбонизираме. Има а, инициатива за обучение на органите на правоприлагането. И това трябва да се вземе предвид. Ето защо отправяме молба към комисията да се а, прегледа отново и ревизира законодателството за СЕПОЛ. Това са основните елементи на моя кратък доклад. Готова съм да преговарям с докладчиците в сянка и смятам, че най-добрият начин да се вместим във времето е да гласуваме доклада преди да приключим мандата си. Крайният срок за внасяне на изменения за момента е 4 февруари. Благодаря. Благодаря докладчиците в сянка, госпожа Гунц. Благодаря. Само няколко думи. Нашата група е съгласна с предложенията. Наистина трябва да запазим все по-независим от една страна. От друга страна, а, така или иначе Брамс Хил ще бъде закрит като терен, трябва просто да преместим седалището. Съвета вече се съгласи Будапеща като предложение. Въпросът е дали можем да приключим работата по това досие преди края на мандата. Надявам се, че ще успеем. Имаме и крайен срок за изменения, ще помислим евентуално за такива, но се надявам да се движим бързо по това досие. Благодаря. Благодаря. Другите докладчици в сянка, господин Дуйон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за представянето. Малко съм разочарован, честно казано, че изобщо се занимаваме с това. Естествено, че всички сме съгласни а, с процедурата за съвместно вземане на решение – но аз бих очаквал, ако този парламент взима участие в тази процедура, то да я приема сериозно и да разглежда альтернативите. Не съм а, съвсем наясно защо все по трябва да има независим мандат. Нито пък разбирам защо трябва веднага да се съгласяваме с това, което е предложил съвета за седалището. Не знам, може би съм пропуснал а, дискусията за альтернативите, която се е провела тук. Знаем, че имаше и други кандидатури от а, различни държави членки, а пък ние чухме само унгарската кандидатура. Смятам, че ако а, взимаме въпроса на сериозно, не бива да се подаваме на натиска от страна на времето. Не бива да а, взимаме прибързано решение. Просто смятам, че трябваше да има дискусия по този въпрос. Не искам да а, приемаме Будапеща като седалище просто така. От друга страна, Комисията по бюджетните въпроси се опитва да контролира с колко агенции а, работим и къде се намират те дайте си сметка, че а, имаме от една страна Европол, там има много информация. Имаме също така и Института за полицейско обучение, т.е. малко липсва координация и съгласуваност в действията ни. Призовавам за а, внимателен подход към въпроса, за да не прибързваме с заключенията. Благодаря господин Де Йонг. От името на комисията. Може би някой ще пожелая да вземе думата. Така ли е? Господин или госпожа Сарасен? Господин Сарасен? Добро утро! Аз съм начало на отдела, който се занимава с полицейското сътрудничество и връзките с Европол и СЕПОЛ. Ако ми позволите, аз ще ви представя позицията на комисията. Сигурно сте наясно, че комисията прие становище за инициативата на държавите членки на 16 януари. То прави оценка на тази инициатива на базата на три основни елемента – съгласуваност на функциите, т.е. от една страна а, подкрепата на полицейското сътрудничество и Европол и от друга страна полицейското обучение, което все пак е основната мисия на СЕПОЛ. От друга страна а, съществува въпроса с, с рационализирането на бюджета – Три институции подкрепят децентрализацията. Третият момент, който за нас е важен, е следния. Оценката се направи с оглед на предложението и някои елементи все още се обсъждат в съвета. Тоест, Комисията не вижда Комисията не, не, не е сигурна дали ще подкрепи, но а, слуша внимателно всичко, което се случва в парламента и в съвета, които пък са против а, предложението на Европол за сливане. Затова ние се опитваме да намерим а, альтернатива на това решение. Идеята е да постигнем целите, които вече споменах. За това предлагаме някои а, поводи за размисъл. които а, може би ще ни доведат до различни решения, тъй като а, не е ясно дали е най-добрият вариант да имаме независими и отделно функциониращи институции. Накрая има едно изменение, което касае поканата към комисията да направи оценка на решението на съвета и опита да се лизбонизира агенцията. Ние споделяме позицията на докладчика времето, с което разполагаме, 18 месеца, де-факто е съвсем достатъчно, за да се намерят оптималните начини да се актуализира законодателната рамка и да се а, започнат някакви промени. Ние със сигурност ще а, сме настроени положително към предложение, което да лизбонизира се пол в рамките на дадения срок, който вече докладчика спомена. Благодаря. Благодаря, градското председателство. Иска ли да вземе отношение? Не знам кой е представител тук. Благодаря, госпожо председател. От името на съвета ние също разбираме проблема с агенцията и необходимостта от намиране на крайно решение. Вече проведохме среща за проучване на текста, предложен от 25 държави членки. Не са направени никакви промени в проекто регламента. Даваме се сметка за факта, че работата в парламента вече е започнала и то активно. Разчитаме на вашето съдействие, за да направим така, че да се приемат необходимите законодателни изменения и то в срок. В общ интерес е ЦЕПОЛ – да е в състояние да работи и служителите му да не са в състояние на дългосрочна несигурност. Благодаря. Um, Докладчика има отново думата, госпожа Гал. След като изслушах мнението на колегите, искам да подчертая още веднъж, че определено е много важно да се осигури добра работа на тази агенция, тъй като тя върши много важна и полезна задача, която ще увеличи своята важност и полезност в бъдеще. Ето защо всички ние не трябва да пречим. В качеството си на докладчик смятам, че най-добрият подход би било да се запази независимостта на агенцията. В тази връзка смятам, че подобно предложение, което съм отразила в а, моя доклад, е най-добро за ЦЕПОЛ. Разбира се, готова съм да водя дискусии с докладчица в Сянка. Предстоят няколко заседания с докладчица в Сянка. Ще видим какви ще са измененията и след това ще дадем информация отново в комисията. Благодаря. Крайният срок за изменение 4 феврари 12 часа по обяд, както каза вече докладчика. Докладчика по предишната точка, колеги, все още не е в залата. Следващата точка е предвидена за 9.40. 10 без 20. Докладчика е госпожа Гонч. Да продължим ли работата или да направим кратка почивка? Ами, може да продължим. Част от докладчите сянка по моя доклад са тук, така че може да започваме. Добре. Така, пета точка. Оценка на правосъдието по отношение на наказателното право и правовата държава. По отношение на индекса за правосъдие, комисията е разработила ново средство за оценка на националните системи на правосъдието. Оценката на наказателното право е много важна с оглед правовата за държава и опазването на основните права. Скоро предстоят интересни събития в тази област. Ще дам думата на докладчика госпожа Гънц, след това на комисията, председателството, после ще проведем дискусия с останалите колеги. Госпожа Гънц. Благодаря, това е друг доклад, по който сме притиснати от времето отново, защото комисията ще представи съобщение по темата в началото на март. Това от една страна искаме да отправим ясен сигнал с надежда, че ще има голямо мнозинство в комисията, което подкрепя нашето становище и позиция. От друга страна, процесът започна преди една година. През април когато координаторите одобриха това досие. След това Комисията по правни въпроси блокира работата по него заради проблеми с компетенцията. Проведохме няколко заседания с Комисията по правни въпроси, след това променихме заглавието. Махнахме индекса за оценка и оставихме само наказателно право и правовата държава. когато се съгласихме с комисията по правни въпроси, че това, този въпрос е от компетенцията на всички е, комисии, бях изненадана, че комисията Юри внесе становище. Крайният срок за тяхното становище е понеделник едната седмица. Ще гласуваме на 11 Последната дата за гласуване в комисията, крайния срок е 12. Това го казвам с оглед на <clears throat> процедурата, защото някои колеги казаха, че нямат време за изменения и за компромисни изменения. Само, че вината не е в нас. Е, ние работим по досието от април. Надявахме се, че проектът доклада ще е готов по-рано. Сега можем да приключим работата по досието. Получихме 73 изменения. С тях се добавят някои нови нюанси към нашето предложение. Започнахме рано работа по компромисните изменения по отделните членове. Вчера провехме заседание с докладчиците в Сянка, обсъдихме компромисите. В доклада се правят четири основни предложения. Да се разшири обхвата на индекса за оценка, да се включат аспекти на наказателното правораздаване, Имаше няколко компромисни изменения, които ценяха, че е важно да се разшири обхвата на индекса, но че също така е много важно да има независимо средство, независим механизъм, който да не е свързан с економическия семестър. Економическия семестър сега е единствен начин да се постигне напредък по процедурата. В съобщението на комисията надяваме се, че ще има оценка на евентуалните промени в договорите в бъдеще, които ще позволят да се създаде независим механизъм на следващото място искаме механизъм за кризисни ситуации, т.е. бърза реакция. Ще се внесат някои изменения за тази цел. Третото предложение е редовен, механизъм за редовен мониторинг и оценка. <clears throat> някои изменения иска да подсилят именно този въпрос. В предложението предвиждаме много по-тясно сътрудничество, институционализиране на отношенията между Венецианската комисия и парламента. Парламента да може да сезира Венецианската комисия за становище, по-тясно становище и с комисията по правни въпроси и права на човека към съвета на Европа. Описваме и ролята на националните парламенти в е, една от точките. Надяваме се, че ще можем да работим интензивно. И аз искам да помоля колегите да проявят разбиране и да приключим работа по това досие, независимо от краткото време. Планираме сме заседание в Страсбург следващата седмица, посветено на компромисните изменения. И така моля ви за помощ да приключим работата по досието. Благодаря, госпожо Гюнц комисията. Все още нямаме представител в залата. Гръцкото председателство. Не. Някой колега иска да вземе отношение? Господин Де Юнг. Само да запълня времето. работя по... Приветствам доклада на госпожа Гюнц също и резюмето, което направихте вчера и подхода към компромисните изменения. Основното притеснение на моята група е, че ако се разглежда всичко това в контекста на економическия семестър, това е една възможност за постигането на бърз пробив по линия на оценката на правораздаването. Но все пак това е економически семестър економическо полугодие, което се подчертава економическата стойност на правото. Понякога може да има напрежение между економическата стойност и правораздаването. Ние сме за правораздаването, затова искаме да разширим обхвата на оценката, да се включи и наказателно-правните въпроси, както предлага докладчика. Това обаче означава, че се нуждаем от механизъм, който да обхваща всички аспекти, не само економическите, но и правните. Затова аз съм за независим механизъм, както казва докладчик. Това е най-важното за мен. Иначе можем да действаме бързо по линия на подхода, който предлага докладчика и ще сътрудничим за приемането на компромисните изменения. Благодаря, госпожа Криспек. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искала да благодаря на докладчика за отлично свършената работа и бързо свършената работа. Но доста време изтече от момента, в който Председателския съвет взе решение. Така че тя работи много бързо, включително и по компромисните изменения. Парламента бързо разработи това становище, но качеството на работата от това не спадна. Просто искам да благодаря на докладчика. Колегата каза, че иска да запълни времето, но макар и да сме не много многобройни, ние сме, се обединяваме около предложението за оценка на правосъдната система в името на демокрацията, на правовата държава и основните права и свободи в Европа, като подобна оценка трябва да се извърши във всички държави членки, като разбира се, трябва да се спазват основните принципи, които са залегнали в договорите и хартата включително и всички останали прияти от нас документи. За съжаление обаче тези принципи не винаги биват спазвани. Бяха внесени изменения и докладчика в хода на работата обработи тези изменения. Много, много бързо бяха направени интересни предложения. Нека да се спра на три пункта на три точки, които според мен е са от ключово значение. Обсъдихме ги с е, колегите от моята политическа група. Първо, този документ е, не трябва да се превръща в наръчник или в таблица по, да речеме, дължината на процеса на правораздаване. Това е интересно, но при всички за нас е, е по-важно да разполагаме с инструмент за оценка на ефективността на съдебните системи на държавите членки. И аз също, както и колегите, съжалявам, че комисията разглежда този инструмент само в светлината на европейския семестър. От години е изискваме от комисията да разработи инструмент за оценка на съдебните системи и мисля, че сега най-после ще разполагаме с подобен инструмент, който да извършва оценка на независимостта на съдебните системи и по-специално на наказателното право. Второ, е, инструмента спрямо спазването на основните права в държавите членки. Това е дългогодишно искане на парламента, отправено към е, комисията, така че ние настояваме комисията да, да създаде този механизъм. В е, доклада на Луи Мишел беше залегнало това предложение ние искаме освен оценка да се вземат и мерки за налагане на санкции в случай на неспазване. И на трето място, как да оценяваме холистично съдебните системи на държавите членки, ако държавите членки не ни предоставят необходимата информация, защото ще разполагаме с едни таблици, в които ще има липсващи елементи, т.е. инструмента няма да работи ефективно. Така че целта е да имаме хармонизирано събиране на данни от страна на държавите членки и задължение на държавите членки да предоставят на институциите тези информации, включително и с съвета на Европа, за да разполагаме наистина с един ефективен, ефикасен инструмент, а не да имаме просто една компилация от данни. И в заключение Наистина, за заседание имаше вчера, заседание ще има и другата седмица, т.е. ритъма на организиране на заседанията е наистина много бурен. Но се, е, се радвам и ще се радвам, ако наистина успеем да постигнем споразумение и консенсус в нашата комисия. И още веднъж искам да благодаря на докладчика. Благодаря. Разбирам, че междувременно има представител на комисията, който иска да коментира този доклад. Кой ще вземе думата от името на комисията? Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Комисията следи отблизо обсъжданата на вашата комисия в тази област. А, и дискусията по тези две теми наказателно право и правова държава не трябва да се смесват. И наистина ваш, вашата, вашата работа и работата на вашите докладчици е от голям а, принос. В, а, в този доклад се призу, се призовава да се извършва оценка на всички а, дейности, свързани с правосъдието, а не само на наказателното право в тесния смисъл на думата, като тази оценка трябва да се извършва прогресивно. И измененията към проекто доклада ще бъдат от голяма полза в този смисъл. Що се отнася до правовото държава, председателят Барозо в доклада си за състоянието на Съюза каза, че комисията ще излезе с предложение през пролетта, включително и пред, пред, предложения за процедури, наказателни процедури и суспендиране. Опитът доказва, че комисията винаги е била един независим оценител на състоянието на нещата в държавите членки, като също времено обаче трябва да се реактивира рамката за оценка, като разбира се, държавите членки трябва да, сътруд... да ни сътрудничат. В някои от изменения е заложена нуждата от ефективен инструмент и е, възможността да се вземат е, мерки, ако бъдат е, констатирани систематични нарушения на съответните принципи. Както каза председателя Баросо, европейските институции трябва да разполагат с инструмент за справяне на, в случай на криза, като в светлината и съгласно разпоредбите на договорите. Докладчика. Благодаря. Благодаря на всички колеги благодаря и благодаря им за техните коментари. Благодаря и на комисията. Вие, спом... Вие споменахте и а, изказването на председателя Барозо, който пък почива на доклади, които ние сме изготвили, включително и доклада на Луи Мишайл, като целта е да се избегнат двойно стандарти. Така че ще продължиме работата по тази тема. Благодаря на колегите, които проявяват желание, воля да работиме по този въпрос. Верно, че дис... дискусията беше продължителна, обсъждахме тази тема многократно, но наистина нещата могат да се постигнат само прогресивно, постепенно, нищо не става от днес за утре. Но постигнали сме съгласие за това, че подобен инструмент трябва да се създаде и да се вземат всички мерки за правилното му приложение. Благодаря. Госпожа Габриел все още отсъства, така че ви е, предлагам да а, една пауза до 10 часа, а в 10 часа ще гласуваме. Колеги, моля, вземете местата си, за да започнем гласуването. Ако обичате, колеги, вземете местата си, за да можем да гласуваме. Colleagues. Колеги, бих искала да започнем да гласуваме. Но ще се възползвам от възможността да дадем думата на госпожа Гавриел да ни спомене списъка на държавите, чието граждани са се нуждаят от виза и тези, които не. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност да информирам колегите относно преговорите Бих искал да ви припомня, че на 21 ноември в Страсбург гласувахме тук в нашата комисия по тази тема. Сега предварително искам да ви кажа, Европейския парламент днес се промени в първоначалния текст на комисията. Става дума за 16 страни АКТБ, Европейския парламент е, предложи изменения за арабските е, емирства и Колумбия. Приехме и до още две изменения. Първото по това, че желаеме да бъдат включени критериите за включване на тези проблеми в член, а не в преамбюла. И още едно изменение – за правото парламента да бъде информиран за хода на преговорите. Е, мога да ви съобща, че първият е, трилог се състоя на 8 януари. Чакахме да има съгласие в съвета, за да може наистина да се обсъда този проблем. На първия трилог беха обменени мнения. Обмена на мнение беше много ползотворен, бе постигнат напредък, но не постигнахме компромис. На 28 януари се състоя второто заседание, тристранно заседание. Продължаваме обсъжданията с цел да постигнем компромиса, но наистина трябва да намерим решение, което да задоволява трите институции и по-специално съвета и парламента. Договорихме се за включване на Перу, Колумбия и арабските емирства. За първите две страни оценката ще трябва да бъде извършена от Европейската комисия, която ще ни предаде своите заключения. По втората точка предложение за включване на критериите в член от разпоредбата. Не сме постигнали консенсус. Трето, информирането на парламента, като че ли сме на така напредваме и ще постигнем някакво съгласие. В момента пред, правиме и нови предложения за постигане на компромис и трета, трето заседание на трите институции ще се проведе следващата седмица в Страсбург. Това е състоянието на нещата. Ние всички сме много заинтересовани от решението на този проблем. Благодаря, че ми дадахте възможност да информирам колегите на тази тема. Благодаря, госпожо Гавриел. Всички ли са тук? В такъв случай започваме гласуването по точка 6 от дневния ред. Европейската агенция за правоприлагане и обучение Европол. Става дума за решение 371 и 681 Господин докладчик, искате и да вземете думата по въпроса. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да кажа няколко думи. Първо искам да благодаря на всички онези, които участваха в нашата работа. Всеки направи е, известна отстъпка, за да постигнем наистина съгласие. Важно е да им да сме постигнали консенсус, защото това ще даде тласък на по-нататъчните преговори. Благодаря. В такъв случай почваме да гласуваме. Амблок измененията за, против. Приема се. 23-то изменение за, против. Отхвърлят се. Искате да проверим? Добре. Става дума за изменение 23. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 20, става дума за 23-то, нали? Гласувахме по изменение 23. 184 за против. Отхвърля се. 25 за против. Приема се. Първи компромис за против. Въздържали се. Приема се. Втори компромис за против. Въздържали се. Приема се. 205 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 26 за против Отхвърля се 207 за против. Въздържали се. Отхвърля се трето за против. Приема се четвърти компромис за против. Въздържали се. Приема се пети компромис за против. Приема се. И така Стигаме до 215 за против. Нека да провериме. 215. Всички ли гласуваха? Приема се. 29 и 300. Амблок за против. Отхвърля се. Шести компромис за против. Приема се. 221 до 226 за против. Нека да провериме. Мисля, че са прияти, но нека да проверим. 222 и 4 и 6 са. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлят се. Правилно. Трябваше да проверим. 223 за 225 за против 227 за против отхвърля се седми компромис за против приема се 231 за против приема се 33 а, отпада. 232 за против. Отхвърля се. 233 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 34 за против. Приема се. 234 за против. Приема се 35 за против. 3637 заедно. Приемат се. 235 и устно изменение на докладчика. За, против, въздържали се. Приема се. 39 за, против. Приема се. 30. 40 за, против. Приема се 236 за, против. Отхвърля се. 237 за, против. Приема се. Компромис 8 за. Приема се. И сега преминаваме към 242 за против. Приема се. Девети компромис за против. Приема се. 245 за против. Отхвърля се. Компромис 10 за против. Приема се. 41 за против. Приема се. 51 за против. Отхвърля се. Компромис 11 за против. Приема се. Компромис 12 за. Против. Приема се. 43. Втората част за. А против. Отхвърля се. Но нека все пак проверим. Втората част на изменение 43. Vote is open. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Приключваме. Приема се. Компромис 13. За. Против. Приема се. 46 за. Против. Приема се. 47 за, против, приема се. 48 за, против, отхвърля се. 49 за, против, приема се. 264 за, против, приема се. 265, не, извинявам се, 50 за. Изменение 50. Кой е за? Кой е против? Отхвърляме го. 266 за. Против? Отхвърля се. 268 за. Против? Отхвърля се. 267 за. Против? Отхвърля се. 269 за. Против? Отхвърля се. 270 за, против, отхвърля се. 271 с устно изменение от докладчика за, против, приема се. 51 за, против, приема се. 52 за, против, отхвърля се. 272 да, за, против, Приема се. 273 за. Против. Приема се. Да проверим. Добре, нека да проверим. 273. Гласуваха ли вече всички? Приема се. А Прощавайте, отхвърля се, не виждам а, твърде добре екрана си. Um, to Sipel block has been adopted. Amendment 56. Uh, Изменение 56. За, против. Приема се. 280 и 2, 312 и 314 заедно. Кой е за? Против? Доста е а, равен резултата. Нека проверим. Гласуваха ли всички? Приключваме. Приема се. Моля ви, вдигайте ръка, защото иначе всеки път трябва да правим проверка. Изменение 57. Кой е за? Против? Отхвърля се. 283 за. Против? Отхвърля се. 58 за. Против? Приема се. 59 за. против? Приема се. 60 за. Против? Приема се. 61. Изменение 61 за, против. Приема се. Конт 5. За, против, приема се. Компромис 15 за, против, приема се. 63 за, против, приема се. 280 и. 7, и 302 заедно гласуваме за, против, приема се. 289 за, против, приема се. 289, нека проверим. Has everybody voted? Votes closed. Приключваме гласуването. Предишните изменения бяха, заедно, бяха гласувани заедно. Мислех, че сте наясно. Стигаме до компромис 16. За, против, приема се. Конт 6, 6 за, против, приема се. Чек. Ми чек кон 6. Правим електронна проверка. Комисия кон. Готови ли са всички? Край на вота отхвърля се. Изменение 296 и 7 и 317. Кой е за? Против? Приемат се. Изменение 67 е оттеглено. 298. Кой е за? Против? Отхвърля се. Но нека проверим. Вота приключва. Приема се. Моля ви, вдигайте ръка, и то всички, защото иначе трябва да правя догадки. компромис 17. За, против. Приема се. Изменение 68. За, против. Приема се. 305. За, против. Приема се. Компромис 18. За, против. Приема се. 309. Изменение 309 за. Против. Приема се. 71 за. Против. Приема се. Компромис 19 за. Против. Приема се. 73-то изменение от докладчика за. Против. Приема се. 74 за. Против. Приема се. Конт 7 за. Против. Приема се. 75 за. Против. Приема се. Сега гласуваме заедно за 55, 77 и всичко надолу до 147. За. Против. Приема се. Компромис 20 за, против, приема се. Компромис 21 за, против, приема се. 344 за, против, приема се. 355 за, против, приема се. Компромис 22 за, против, приема се. 364, 365 за, против, приемат се. Компромис 23 за, против, приемат се. Стигаме до 24 компромис за, против, приема се. 380 за, против, приема се. 381 за, против, приема се. 382 за, против. Проверяваме. Нека да проверим. 382 изменение. Гласуваха ли всички? Значи се приема. Компромис 25 за, против, приема се. Четиристотин за, против, приема се. 93 не. Компромис 26 за, против, приема се. Така, минаваме напред. No. Yeah, yeah. you can stand. Okay, yes, because 92 hasn't been voted. Okay, 406, those in favor? Значи 406 за. Говорим за изменение 406. Секунда, нека да проверим. 406. Okay, well, I'm not sure about the technicalities, but it seems we have to vote 406. Явно гласуваме за 406. За, против. Приема се, но нека проверим. Everybody voted, votes... Гласуваха ли всички? Наистина, приема се. След това прескачаме 4-4-1 за, против, отхвърля се. 442 и 3 за, против, приемат се. 444 за, против, приема се. 445 и 46 за, против, отхвърлят се но окей. Okay. Проверяваме за 445 и 446. Отхвърлят се. Изменение 447 за, против. Приема се. Компромис 28 за, против. Приема се. Така стигаме до 463, 64, 65, 66 за, против, приемат се. 467 до 69 за, против, приемат се. 471 за, против, приема се. 470, 72, 73 за, против, приемат се. 471 476 и 7 и 8. За, против, приемат се. 479, 481 за, против, приемат се. 480 в допълнение за, против, отхвърля се. 482 Правим проверка за 480. Моля гласувайте за изменение 470. Приключваме. Приема се. 482 за, против, отхвърля се. 483 за, против, приема се. 486 за, против, приема се. 487 за, против, отхвърля се. 491 за, против, приема се. 493 и 5 са заедно, за, против, отхвърлят се. Но нека проверим се пак. Изменение 493 и 495. Приключваме. Приемат се. 496 за, против, приема се. 497 и 500 за, против, приема се. 498 за, против, приема се. 501 за, против, приема се. 502 и 4 съвпадат за, против, Приема се. 505 за. Против. Приема се. 506 за. А, против. Отхвърля се. 513 за. Против. Приема се. 509 за. Против. Приема се. 511 за. Против. Приема се. 514 за. Против. Приема се. 516 за. Против. Приема се. 517 изменение за. Против. Приема се. 515 не. 518 за, против, приема се. 519 за, против, отхвърля се. 520 кой е за, кой е против, приемам. 521 за, против, отхвърляме го. 522 за, против, приема се. 523 524 за, против, приема се. 525 за, против, отхвърля се. 526 и 27. Кой е за? Кой е против? Приемат се. 528 за, против, отхвърля се. 29 за, против, приема се. 530.

Отхвърля се. 538 за. Против. Приема се. 540 за. Против. Приема се. 542 за. Против. Отхвърля се. 544 за. Против. Приема се. 46 има молба за проверка. 544-то изменение. Моля, гласувайте електронно. Приема се. 546. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 547 за. Против. Отхвърля се. 548 за. Против.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 Приема се. 560 за, против. Приема се. 562 за, против. Отхвърля се. 563 за, против. Приема се. 564 за, против. Приема се. Компромис 29. За. Против. Приема се. Сега прескачаме доста. 576. Кой е за? Против приема се. 99 за. Против приема се. 586 до а, за, против, отхвърлят се. Искате ли да проверим? Vote 586. That's adopted. Amendment uh, that falls 595. Изменение 595. Кой е за? Приема се като допълнение. 585. 595. За, против, отхвърля се. 597. За, против. Приема се. 101 за, против. Мисля, че се приема, но нека проверим. Става дума за 101 изменение. One more vote. Has everybody voted? Гласуваха ли всички? Приема се. 610 и 11. Кой е за? Против? Приема се. 613. За? Против? Приема се. 617. Кой е за? Кой е против? Приема се. 618. 619 за, против, приема се. 621 за, против, отхвърля се. Компромис 30 за, против, приема се. Компромис 31 за, Гласуваме компромис 31. Кой е за? Кой е против? Приемаме. Сега стигаме до 635 за, против, приемат се. Компромис 32. За, против, приема се. 111 е, за, против, приема се. 112 за, против, приема се. 113 за, против, приема се. Конт 11 за, против, приема се. 644-45 секунда. Връщаме се да проверим конт 11. Гласувайте за конт 11. Has everybody voted. Somebody seems to have left. Yeah, there we are. Okay, we close the vote. That's adopted indeed. Uh, amendment 644, 6... Приема се 644, 45 за, против, приема се. Контрол 12 за, против, приема се. Кон 13, 15 за, против, въздържали се, приема се. Авкон 27 за, против, приема се. 115 за, против, приема се. Конт 14 за, против, приема се. 116 за, против, отхвърля се. Проверка 116 докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуване. 663 за, против, отхвърля се. Отхвърля се. Искате проверка ли? Добре. Проверка по 663. Отхвърля се. 664 за, против, отхвърля се. 665 с устно изменение от докладчика. Добавят се думите особено жените и децата. За, против, приема се. 666 за, против, отхвърля се. 667 за, против, отхвърля се. 668 Прембил 127 за, против, отхвърля се. Авко 3 за, против, приема се. Авко, момент, 135 за, против, отхвърля се. 134 за, против, приема се. 133 за, против, Отхвърля се. 137 за, против, приема се. 140 за, против, отхвърля се. 141 за, против, отхвърля се. 138 за, против, отхвърля се. 139 за, против, приема се. 9 за, за, запак, против, отхвърля се. 10 за, против, приема се. 143 за, против, отхвърля се. 145 за, против, отхвърля се. Конт 1 за, против, приема се. 148 за, против, приема се. 149 за, против, приема се. 150 за, против, приема се. 151 за, против, приема се. 152 за, против, хвърля се. 15 от докладчика за против приема се. Конт 2 за против отхвърля се. 154, 156 идентични за против приемат се. 18 на докладчика за против приема се. 157 за против, приема се. 160 за, против, отхвърля се. 162 за, против, отхвърля се. Първо за, 161 за, против, отхвърля се. 163 за, против, приема се. 165 за, против, приема се. 166 за, против, приема се. 169 за, против. Не виждам. Ако обичате, вдигайте ръка. 169 за. Хубаво, приема се. 19 за. Против, приема се. 171 за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 против, приема се. След това спада 183 против, приема се. 186 за, против, приема се. 187 за, против, приема се. Авко 7 за, против, приема се. 20 за, против, приема се. 188 за, против, приема се. Законодателната резолюция, бюджет 1, за, против, приема се. Бюджет 2, за, против, приема се. Бюджет 3, за, против. Бих казал, че се отворено да проверим. Бюджет 3. Has everybody voted? One vote missing. Всички ли гласуваха? Един не е гласувал. Край на гласуването. Отхвърля се. Бюджет 5 за, против, приема се. Окончателното гласуване, електронен режим, моля гласувайте. done, well done. Uh, that brings us to the next vote on the Поздравления. Така стигаме до следващото гласуване. Прилагане договор в Лисабон по отношение на Европейския парламент. Обаче, господин Мело, искате ли думата? Не. Пристъпваме направо към гласуване. Поздравявам отново господин Диас Демера. Още веднъж, но сега гласуваме доклада Мело. Гласуваме компромиса за против. Приема се. Изменение първо, което може да се гласува като допълнение към компромиса за против. Приема се. Изменение трето за против. Отваря се. Проверка ли искате? Добре. Трето изменение. Край гласуването. Прави сте. Приема се четвърто за. Против. Приема се. Пето за. Против. Приема се. Шесто за. Против. Приема се. Седмо за. Против. Приема се. Осмо за. Против приема се. Девето за, против, приема се. Десето за, против, приема се. Единайсто за, против, приема се. Дванайсто за, против, приема се. Тринайсет за, против, приема се. 14 за, против, приема се. 15 за, против, приема се. Сега стигаме до окончателно гласуване по електронен режим. Моля, гласувайте. Още двама не са гласували. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Същия резултат. Поздравления, господин Мело. И така стигаме до последното гласуване за днес предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета. за типовото одобрение за въвеждането на бордова система ECOL, изменение на директива 2007-46, докладчика е господин Вос. Искате ли изменение? искате ли думата, господин докладчик? Не, пристъпваме към гласуване. 19-то изменение. То е свързано и се гласува заедно с 27, 31, 34, 39, 41, 44 и 50. Кой е за? Против? Отхвърля се. 20. То То също е свързано с седица други изменения, които фигурират в списъка за гласуване. За? Против? Отхвърля се. 21. 44-то също се гласува заедно с редица други изменения за, против, Отваряме се. 45-то за, против, отваря се. 46 което се гласува заедно с редица други изменения за, против, отваря се. 47 47 за, против, отвърля се. 48 за, против, отвърля се. 5 за, против, приема се. 47, т.е. 49, извинявайте, за, против, отвърля се. 51 за, против, отвърля се. 50 за, против, Отхвърля се. 52 за. Против. Отхвърля се. 53 за. Против. Отхвърля се. 54 за. Против. Отхвърля се. 55 за. Против. Отхвърля се. 56 за. Против. Отхвърля се. 57 за. Против отхвърля се. 58 за, против, отхвърля се. 59 за, против, отхвърля се. 60 за, против, отхвърля се. Компромис 2. Две части. Разделно гласуване. Първата част за, против, приема се. Втората част за, против, Отхвърля се. Компромис 3 за. Против. Приема се. Шесто изменение се оттегля. А, така. И това се оттегля 77 две части. Извинявайте. Много странно тук. 80-то, след това връщаме на 77 Вижте какво да направим. Okay, we go to 80. Uh, two... 80 две части. Първата част за. Да. Здравейте. Приема се, но да проверим. Резултата не е ясен. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втората част отпада. 85 за, против, приема се. 86 за, против, приема се. 87 за, против, приема се. 88 за, против, приема се. Прием било 21 за, против, отхвърля се. 22 за, против, приема се. 23 за, против, приема се. 24 и 25 за, против, отхвърлят се. 26 за, против, отхвърля се. 28 за, против, отхвърля се. Първо за, против, приема се. 27. Момент. Пада, пада. 31 за, против, отвърля се. 32 за, против, отхвърля се. 33 за, против, приема се. 34 за, против, отхвърля се. Това отпада. 36 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение едно. за, против, приема се. Трето за, против, приема се. 4 за, против, приема се. 40 за, против, приема се. 42 за, против, отхвърля се. 41 за, против, отхвърля се. 43 за, отпада. Нека окончателно гласуване по електронен режим. Остановете гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика. Браво, с това приключваме гласуването за днес. Colleagues, Uh, I'm afraid we have to suspend... Колеги, опасявам се, че ще трябва да преустановим време на заседанието, тъй като следващата точка започва в 11.30 и все още нямаме представители на комисията. И така, почивка до 11.30.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

Uh, colleagues. Колеги, можем да започнем нашата работа. Ще имаме, ще обсъждаме заедно точка 9 и 10 относно споразумението между ЕСЕ и Азербайджан за обратно приемане на незаконно прибиваващи лица – и както и за улесняване на издаването на визите. Госпожа Габриел е докладчик по двата доклада. Тя е от НП. Европейският парламент трябва да даде своето съгласие за двете споразумения за, виза, за визите и споразумението за реадмисия. Така че първо давам думата на докладчика, после на комисията. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Първо, Искам да благодаря на комисията за обмена на, на мнение. Аз все още работя по проекто доклада, който ще бъде разглеждан на 12 и 13 февруари. Бих искала да чуя мнението на комисията. Бихме искали да знаем какво мисли тя за двете споразумения, които се разглежда в нашата комисия и след това ще реагирам на казаното от комисията. Така че първо бих искала да знам докъде са стигнали преговорите, какво е предложението, за да мога да реагирам на казаното от комисията. Добре, в такъв случай да дадем първо дума на комисията. Благодаря, госпожо председатели. Ние ще ви кажем докъде са стигнали тези споразумения. Предговорите с Азербайджан започнаха през март 2012 година 12 Имаше четири кръга преговори, някои неформални заседания. Споразумението за, улеснение, за улесненията при издаване на визи беше подписано в Вилнус и следващото споразумение също така ще бъде подписано в най-скоро време. Става дума за споразумението за реадмисия. Както вече казахте, тези две споразумения са а, свързани, а, тъй като Споразумението, свързано с улесняване на визовия режим, не може да влезе в сила преди влизането в сила на споразумението по реадмисия. Става, става Става дума за лица от азербайджанско, азербайджанско гражданство, европейско гражданство и граждани на трети страни. Има и предварителни изисквания, сроковете, доказателствата. Както така са предвидени всички мерки, свързани с транзит акцелериран не, няма да има много случаи на реадмисия на граждани от трети страни поради географското положение на страната. Същевременно през територията на Азербайджан не минава транзитен поток към Европейския съюз, така че гражданите на трети страни са твърде малко на брой. Така че изключваме по принцип влизането на, на, на граждани по сухопътната граница. Бих искал също да, да ви кажа, че някои нови разпоред, разпоредби са влезли в сила, свързани с, с защитата на основните права на след преразглеждането съдържанието на споразуменията за реадмисия от 2011 година. Става дума за член 2 и споразумението за реадмисия с Армения, което неодавна беше подписано. Там е записано, че е, Основните права на лицата се, гаран... се гарантират, е, включително са включени и разпоредбите свързани с доброволното е, връщане в е, страната по происход. Тези членове спочиват на разпоредбите, включени в международните конвенции, включително и Женевската конвенция. Същевременно има и една допълнителна клауза за клаузите, които могат да бъдат активирани, ако е, станеме свидетели на нарушаване на човешките права в Азербайджан. Що се отнася до споразумението за реадмисия, ние сме съгласни с казаното от оратора. Сега давам думата на моя колега, който ще. Uh, As uh, my colleague has just explained, the visa facilitation and readmission agreements are always negotiated in tandem. Uh, Uh, their... um, благодаря ви, господин председател. А, ние преговаряме по тези споразумения в контекста на източното партньорство и по отношение на облегчаването на а, визовия режим се опитваме да насърчим мобилността между Европейския съюз и приемащата страна и а, партньорските страни. а, тези споразумения вече са а, сключени с а, Грузия, Украина, Армения, т.е. доста страна, доста страни от източното партньорство. Липсва ни само Белорусия, но тук използвам възможността да ви съобщя, че скоро започваме преговори и с тях. Споразумението за а, облегчаване на визовия режим е доста сходно с това, което имаме с Армения. Покриват се приблизително същите категории лица, които могат да се възползват от него. Има обаче една основна разлика между това споразумение и споразумението с Армения. В този случай всичко е базирано на реципрочност. А Азербайджан все още а, има визии за граждани на Европейския съюз. Това означава, че а, всички задължения, които имат гражданите на Европейския съюз, ще се отнасят и за гражданите на Азербайджан. Няколко а, момента, които са доста стандартни от споразумението. Осигуряваме по-кратки срокове за обработката на моби за визи. Нормално срока е 15 дни, това е член 7. Намалена е и таксата от 60 на 35 евро. И има доста категории, които няма да се наложи да плащат тази такса, както ще видите в член 7. Има и доста категории, които а, могат да се възползват от още по-облегчен режим, т.е. от а, нуждата да представят по-малко документи. Има и много а, важен член. А, член 5, според който определени категории а, могат да получат а, виза по-лесно и по-бързо. Най-накрая, и това отново е а, стандарт, разбира се, за дипломатически лица виза не се изисква. Това е член 10. Отмяната на виза за лица с дипломатически паспорти е свързана с съвместна декларация на паспортните служби. Азербайджан, както и всички други страни, настоява да получи отмяна на визите за а, служители и служебни лица, но те не са включени в а, това споразумение. В този конкретен случай обаче Азербайджан а, иска поне разрешение да започнат с преговори по такова споразумение и ние се съгласихме да а, сключим една съвместна декларация, според която Азербайджан може да преговаря двустранно с държавите членки по този въпрос. Това са основните моменти. Както каза моя колега, ние очакваме да чуем какво ще каже докладчика и ако разбира се имате въпроси, аз съм на разположение да им отговоря. Благодаря. А, доколкото виждам, тук няма никой от председателството. В този случай давам думата на докладчика и има а, един колега, който е поискал думата. Госпожа Габриел. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за подробното представяне и сътълпочено представене на тези два доклада. Става дума за политически доклади и сътълпочаване на отношенията между Европейския съюз и Азербайджан в рамките на източното партньорство. Също времено това е един много важен от процедурна гледна точка напредък Бих искала да благодаря на комисията за това, че припомни че става дума за споразумения, които могат да влезат в сила само едновременно или едно след друго. Бих искала също така обаче да се спра на някои от ключовите елементи, като принципа на пропорционалност, правата на човека, включени в споразумението за реадмисия. Благодарение на тези два доклада ще дадем едно политическо рамо на Азербайджан и ще спомогнем за създаване на условия на по-голяма сигурност. Тоест, Европейския парламент този проблем е от голямо значение. Нека се върнем към доклада за относно издаването на визи. Да, ще бъдат съкратени сроковете, да, ще бъдат намалени разходите или цената, но какво, какви ще бъдат последиците за държавите членки, дали някои от тези процедури няма да се прилагат в някои държави членки. Бих искала да знам какво, какви ще бъдат а, различните подходи. Второ, по споразумението за реадмисия, радваме се, че вече има запланувани технически специфични подходи, процедурата е упростена. Също така приветстваме е, възможността за създаване на смесена комисия по редмисия, какво ще бъде нейното, нейния състав и какви ще бъдат правилата за работа. Това са първите ми въпроси към комисията. Радвам се, че можем да обсъдиме нещата тук. Благодаря още веднъж на комисията, защото тези два доклада са несъмнен напредък в отношенията между Европейския съюз и Азербайджан. След ще дам думата на комисията по-късно. Сега давам думата на госпожа Гризбек. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искала да пожелая добре дошли на наши избиратели, които са и кметове. Сега, не, не, не, не, не, не, не се... Не, не, не, не, не, не вярвайте само на това, което виждате. В Европейския парламент няма само жени е, депутатки, просто нашите колеги мъже отсъстват в момента. Първо бих искала да благодаря на госпожа Габриел за извършената работа и мисля, че тя много, постъпва много разумно, като поиска преди да вземе думата мнението и становището на Европейската комисия. Това са две споразумения, които се разглеждат едновременно. Това не винаги е обичайната практика, тъй като преди няколко дни разгледахме споразумение с Турция, но не в същия порядък. Същевременно приветствам е, последователната и целенасочена политика на Европейския съюз към Азербайджан с който водиме един задълбочен диалог в рамките на цялостното партньорство с нашите източни съседи и подписаните споразумения с Молдавия, Армения и други и сме направиме крачки напред също така и към Белорус. Някои от споразуменията вече са подписани, други са в ход на подписване, така че това са ни положителни сигнали, които ние отправяме към тези страни и те към нас. Защото те са част от едно задълбочено сътрудничество с държавите от Южен Кавказ. И трябва да помена и ние всички желаеме това, тези споразумения ще спомогнат за развитието на демокрацията, правовата държава и спазването на човешките права в региона и като цяло е, консолидиране на гражданското общество. Няма да навлизам в подробности. Коми, комисията спомена е, сроковете, спецификите, правата, т.е. и и възможностите да се приспособиме към всеки конкретен случай, да имаме гъвкав подход, тъй като улеснението на визовия режим от огромно значение и за гражданите от тези страни, както и за нас, европейците, тъй като а, в крайна сметка, както казва Ферховщад, Европа е застрашена от това да се превърне в континент на възрастни хора с сиви и коси. Т.е. ние трябва да, да бъдем отворени. Тези, които ме познават, знаят, че Аз съм, съм загрижена от някои теми. Става дума за нашето съгласие за връщане на лица от трети страни в Азербайджан, защото си при, припомням а, случай, случаите с след подписването на споразумение с Афганистан, нямаме достатъчно е, информация за съдбата на тези лица след е, като те бъдат е, е, заведени към е, трета страна след напускането на е, европейс... територията на Европейския съюз. Вярно, да, е, всички сме подписали, включително и Азербайджан, е, Конвенцията по правата на човека, но нека не забравяме събитията в Азербайджан и събитията свързани с Нагорни Карабах, които могат е, да продължат да пораждат загриженост от наша страна. Както вие припомнихте, аз неколко Женове, Аз неколко, неколкократно съм призовавала Сесилия Малстръм за извършване на мониторинг и проследяване съдбата на лицата, които са върнати в страни, където демокрацията е уязвима и много крехка. Тоест трябва да, същ... да има допълнителни мерки, предвидени в тези споразумения за реадмисия. Вие представихте е, нещата, такива каквито са в момента. Казахте, че е направено е, преразглеждане на е, законодателните актове през 2011 година, но аз е, бих искала да получиме по-конкретна информация за прякото, директно прилагане на тези споразумения. Какво става с тези хора, с техните семейства, с децата им, след като те бъдат да напуснат територията на Европейския съюз. И съм съгласна и с последния параграф на нашата колега. Изискваме повече прозрачност относно оценката, извършена от комисията. И също така Подкрепям и казаното от Софин Велт по различни поводи относно прозрачността и защитата на личните данни от страна на институциите. Извинете, бях малко по... взех малко повече време, но тъй като няма много допетати, можех да си го позволя. Благодаря. Можете ли да отговорите на въпросите на докладчика? You, uh, think... Благодаря, госпожо председател. Имаше един а, кратък въпрос за облегчаването на визовия режим. А, бих предпочел да говоря най-напред на него. Действително, облегчаването на визовия режим се прилага спрямо всички граждани на Европейския съюз, без тези, които не участват в Шенгенската зона, т.е. Дания, Ирландия и Великобритания. За тези страни има една съвместна декларация, включена в края на споразумението, според която, предвид тяхното специално положение, е желателно те също да сключат аналогично споразумение, но това остава в техните ръце. Благодаря. You, Благодаря, госпожо председател. Въпроса за повторно допускане Докланчика попита а, въпрос във връзка с комитета за обратно приемане. Той е много важен орган. В него Европейския съюз е представен от Европейската комисия, подкрепена от експерти от държавите членки. В този случай има и колеги от Азербайджан, разбира се. Това е комитет, който се занимава с техническите аспекти и проблемните моменти на практическата страна на споразумението. Така че всеки път, когато се появи някаква пречка на ежедневна база, една страна може да се обърне към този комитет. И те се очаква да предложат практическо решение. Има също така и а, възможност комитета да се обърне към трета страна, ако разбира се съответната държава, която, а, за която се касае, е съгласна. Имаше и друг въпрос за защитата на човешките права. Разбира се, комисията е абсолютно съгласна, че това е много важен въпрос, особено в случая с Азербайджан, когато става дума за обратното приемане. Ще а, спомена нещо, което вече казах – когато става въпрос за лица без гражданство и лица от трети страни, ние не очакваме да има голям поток и много такива случаи. Но все пак има разпоредби за а, ограничените условия, които да се прилагат в такива случаи. Допълнително искам да подчертая, че Европейския съюз е с, ще се съобразява и с разпоредбите за убежище. Няма да ги заобикаля. Просто казано, ако а, един човек е застрашен в Азербайджан и за него не е възможно да се върне, независимо от споразумението, на него му се полага административно удължаване на престоя. след което трябва случая да се уточни и евентуално човека да бъде върнат. Това е правната действителност. Споразумението изисква даден срок, в който да се проучи случая и разбира се има процесуални гаранции. Тук а, чухме също така и за а, безспорния факт, че Азербайджан е подписал Женевската конвенция. Колкото до а, наблюдението след връщането, информацията свързана с него. Радвам се да докладвам, че след дискусиите тук в парламента, комисията положи много усилия да стартира пилотен проект. Той действително задвижва такова наблюдение на това, което се случва след а, обратното приемане. Вече а, работи процеса и а, във връзка с него работим с съответните агенции от ОНЕ и други агенции на международно ниво. Проекта ще продължи 3 години и се надяваме да ни предостави доста полезни данни. Не само за лицата, които биват приемани обратно от страни като Азербайджан и Пакистан, но и на по-общо ниво. За процеса, за процедурите, това са доста сложни процедури. Затова ще следим внимателно какво ще научим от този процес и след 3 години ще а, говорим отново, за да решим какви а, мерки да предприемем по-нататък и дали да приложим този процес на по-общо ниво. Председателя, благодаря ви. Дали докладчика желая да направи някакви заключителни бележки? Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на колегите и на комисията за предоставената информация за това, че привлекаха вниманието ми към ключови елементи, които трябва да залегнат в проекто доклада. Аз като докладчик ви уверявам, че ще е, взема предвид цялата тази информация, ще я структурирам и ще представя на колегите един проект на следващото наше заседание. Благодаря все още, още веднъж на комисията за конструктивния дух на сътрудничество, в който работиме. Надявам се, че това ще продължи. Благодаря. Uh, Благодаря. Тази, това заседание днес нещо не му върви. Вече а, стана обед, а пък не виждам докладчика. Казват ми, че пътува. Надявам се, че а, пътува по флаетата и вече е в сградата. Ами, не знам какво да ви кажа, колеги. Предлагам за трети път днес да спрем заседанието за няколко минути, докато се появи докладчик. Colleagues, we, uh, we continue. Продължаваме. Докладчикът пристигна. Както знаете, комисията представи през юли 2013 проект за създаване на Европейска прокуратура. В момента така дискусия в съвета, след като проекта се приема всички държави членки, той ще бъде изпратен за одобрение от парламента. Това не е процедура за съвместно вземане решение, а процедура по одобрение и съгласие. Знаем, че има някои резерви в някои държави членки във връзка с предложението. Комисията по граждански свободи реши да изготви междинен доклад въз основа на член 81.3 от правилника с указания за съвета как трябва да изглежда Европейската прокуратура и как следва да работи след като получи одобрението на парламента. Господин Яколино е докладчик. Има 125 изменения, които ще бъдат обсъдени днес. Започваме с докладчика, господин Николино. Благодаря, госпожо председател. Вие ясно описахте целта на предложението, по което парламента трябва да представи своето становище. Получихме 125 изменения. Аз също съм внесъл някои изменения, другите са от други групи. за цялата имат е, упростяване на текста. и за запознаване с предложението преди приключване на мандата на парламента, за да може парламента да излезе с позиция. В първоначалното предложение имаше стълкновение на правомощия с Комисията по бюджетен контрол което касаеше предварителния бюджет, а не самият текст като такъв. Другите комисии също работят по документите, включително и комисията по бюджетен контрол, затова и графика се промени леко, що се отнася до гласуването. Това е отложено. Днес най-накрая се споразумяхме гласуването да е на 20 февруари. Във връзка с мнението на докладчиците в Сянка и други колеги, те дадоха своя ценен принос. които подобряват съдържанието. СЕПОЛ представи е, принципната си позиция отношение по разбивката по общите въпроси и по специфичните въпроси. На този въпрос ще се върнем в сряда в Страсбург. Някои <coughs> абзаци трябва да бъдат преразгледани, за да се отрази в тях позицията на правната служба други абзаци ще бъдат обект на обстоен преглед. Трябва да сме наясно с ползата от Европейската прокуратура. Тя следва да защитава финансовите интереси на Съюза. Трябва да определим кои ще бъдат перата в бюджета. Всичко все още е в най-груп проект. Дискусиите все още текат в съвета, както каза председателя. По първа точка госпожа Кораца има някои предложения. Виждам, че тя е останала след напрегнатия ден. Имам предложение от Цепол, господин Васел, Макове. Става въпрос за процедурата за жълта карта. момента това е неофициално, не още напълно разработено от съвета. Има разпоредби, които касаят последващите мерки, ако има извършени сериозни престъпления, международния характер и специалния комитет за организираната престъпност. На този етап, според мен, прокуратура трябва да се занимава с защита на финансовите интереси на Съюза като такива. Няма смисъл. Да се уточняват ясно компетенциите в друго предложение – Ние може да дадем своят принос по точка четвърта. Мисля, че тук е хубаво текстът да се прецизира, да се уредят допълнителните правомощия. Очевидно е, че финансовите интереси на Съюза ще са на преден план пред останалите съображения това, което трябва да ви ръководи, когато се определя кой орган е компетентен за разглеждане на съответните извършени деяния. Относно инструментите за разследване и за следствие, тук има един списък, от който може да се избира, както искат някои колеги, относно допустимостта на доказателствата, ЦЕПАЛ дадоха своето становище, може да се постигне компромис, мисля, също хартата за основните права. В четвърта ли, точка става въпроси за компромис, свързан с правомощите. Трябва да сме наясно кои деяния ще са в ресора на прокуратурата. Все пол имаше забележка, свързана с различните етапи от работата, които трябва да се взимат предвид. Визирана е Европейската заповед за задържане. Също така законосъобразността на процедура. Вебер повдига този въпрос, по който ще се изготви компромис. Също въжи и за правото на защита, правото на процесуално представителство относно защита на данните. Ясно е, че трябва да визираме и изрично този въпрос. Имаше няколко предложения по него. Отново се опитам да намери един балансиран компромис на базата, на който да продължим работата. Госпожа Зайбер също направи няколко предложения във връзка с международните организации. Вътрешната организация на ЕПО трябва да е оптимизирана. В това отношение има редица полезни предложения за изменения. Това е което искам да кажа на този етап. Благодаря на докладчица в Сянка и на секретарията. Получих много важна забележка, която ще имам предвид. Остават ни около 15 минути. Три пъти прекъснахме работа днес, така че нямам никакво намерение <clears throat> да просрочваме заседанието, което означава, че приключваме в 12.30. Времето за изказване е до две минути. Това въжи за комисията и за председателството на Европейския съюз. Ще помоля първо комисията да даде отговор и за това председателството. Максимум две минути след това дебат в залата. Благодаря, госпожо председател. Мога да бъда съвсем кратък. Оценяваме доклада на Яколино. Съгласни сме с неговото съдържание. Това е предложение, което трябва да бъде първо съгласувано в съвета, текат преговорите. Ясно е, че първоначалният проект на комисията ще трябва да бъде изменен. Защо някои от забележките, които направи е, депутата, трябва да бъдат отразени в компромисния текст на съвета, когато стигнем до този етап. Процесът още тече и ще отнеме известно време. Благодаря. Благодаря ви за краткото изказване. Председателството майко няма. Хубаво, значи ще остане малко повече време. По 3 минути за изказване, госпожа Сепол. Благодаря госпожо председател. Европейската прокуратура е нов орган. От нея ще има смисъл само ако носи някакви ползи спрямо сегашното положение. Според мен ползите са свързани с борбата срещу измамите, които накърняват финансовите интереси на съвета. Те ще бъдат обект на наказателно преследване. Това наказателно преследване изисква единен подход за санкциите, <clears throat> за състава на престъпленията, също и правата на обвиняемите и правото на обжалване. Проекта на комисията не намира точния баланс защото по-настоящем има различни национални разпоредби и много неща трябва да бъдат уточнени на национално ниво. Внесохме изменения, които имат за цяло по-голяма хармонизация. Иначе просто няма да има някакви конкретни ползи спрямо сегашното положение. Вече чухме, че става въпрос за процедура на одобрение, съгласие. Тук нямаме съвместно взимане на решения. Но моята група реши да внесе законодателни предложения в допълнение към измененията ни. Защо? Защото според мен парламентът носи отговорност да покаже ясно и да следи на къде се движат нещата. Що се отнася до съвета и комисията, трябва ясно да заявим какви са минималните ни изисквания за Европейската прокуратура, за да сме сигурни, че ще бъдат защитени финансовите интереси на данакоплатеца, защото той предоставя парите за всичко това. Ето защо се нуждаем от хармонизирани правила. Докладчика вече спомена това. Ние не правим само общи забележки за правата на Европейската прокуратура. Внесли сме редица законодателни предложения. Надяваме се, че останалите докладчици ще ги приемат. Това ще осигури конкретност на проекта, защото, пак повтарям, прокуратурата е добра идея, но тя трябва да носи някакви нови ползи. И искам да подчертая, че все още сме изправени пред следния проблем. Нямаме решение на европейско равнище във всички засегнати области, макар и да имаме някои е, решения, като част от пътната карта още не са транспонирани на национално ниво. Така че процедурата е, по настоящем е доста е, разпокъсана. Нуждаем се от яснота по въпроса, за да сме сигурни, че прокуратурата ще носи ползи. В заключение чухме, че всичко се случва последователно, поетапно, трябва да знаем в каква посока се движим. Благодаря, госпожо председател. Няколко пъти сме обсъждали в Комисията по граждански свободи по време на заседанието на докладчество в Сянка. Пак ще повторя, приветстваме намеренията, на които почива това предложение, но то е много далеч от доброто предложение. По член 86 комисията накърнява правото на парламента да извършва нормотворческа дейност по отношение на опазването, защита на основните права, което е посочено и в становище на правната служба. Що се отнася до измененията, ще се срещнем мината седмица, ще обсъдим компромисните варианти, насоките за гласуване, но ще подкрепя предложението на госпожа Зипел и господин Воз, които споменават задълбоченото сътрудничество с Движението на комисията да предостави нов проект. Това е правилният път за сега, според мен. От колегите от Комисията по бюджета има изменение, с което се предлага Комисията по граждански свободи да отложи приемането на доклада за след изборите, за да могат да бъдат привлечени в това начинание всички други комисии, което е съвсем резонно. Моите уважения към Комисията по бюджетен контрол. Но когато разгледах някои от техните изменения, ми направи впечатление, че те са доста повърхностни. Иначе просто не мога да разбера как мога да съжалява, че това предложение не е допълнено от предложение за Европейски наказателен съд. Това няма нищо общо с тази институция. Също и бюджетно пиро за Европейския съюз за предоставяне на правна помощ за лица с недостатъчни финансови средства, когато им повдигнато обвинение от Европейската политика, прокуратура. Не мога да разбера защо ще се извършва <clears throat> дискриминация на хората на базата на това дали са засегнали европейския интерес на Европейския съюз или не. Мисля, че е хубаво, че най-вече имаме предложение за правната помощ. И не може да се действа пребързано по толкова важен въпрос. Това и ние не можем да приемем подобен подход. Благодаря, господин Албрехт. Благодаря ви. Благодаря ви за възможността да взема думата. Що се отнася до процедурните норми, норми по процедурата, трябва да създадем много ясни правила, които да очертават правомощията на европейския прокурор и неговата служба. Също така трябва да бъдем абсолютно ясни по правомощията и а, е, на едните и на другите, както и на е, а, на юрисдикцията, защото не трябва да допускаме в никакъв случай да има е, правни пропуски или празноти. И същевременно съм готов да участвам в изработването на компромиса, който трябва да бъде много аргументиран, за да бъде взет на сериозно от съвета на министрите. Нашите искания трябва да бъдат поставени ясно и точно. И същевременно трябва да имаме възможност да участваме до известна степен и в в преговорите с, с съвета. Госпожа Кораца Бил, благодаря господин Яколино, че взехте предвид нашите изменения 14 държави членки и техните парламенти участваха в дебата и Европейския парламент поиска от комисията да излезе с ново предложение, включващо мненията и становищата на националните парламенти, защото в крайна сметка по силата на Лисабонският договор те имат нова, нова роля, нови правомощия в прилагането на политиката на субсидиарност. Сега. Наистина е необходимо да имаме правна сигурност, да избегнем препокриванията и несъответствията и несъответствията противоречията с разпоредбите на националните съдебни системи. Но не виждам обаче къде е нашата роля. Така че аз мисля, че националните, компетентните национални органи трябва да продължават да извършват разследванията, както беше до сега също време, но е много важно да задълбочиме нашето сътрудничество и да го консолидираме в борбата срещу измамите. Така че се надявам, че ще можем да преразгледаме изцяло този текст, защото в противен случай ние няма да можем да подкрепим предложението. Благодаря. Благодаря. Сега Давам отново думата на докладчика за заключение. Изслушах с много голям интерес и внимание глед, гледните точки и становищата на докладчиците в Сянка. Познам мнението на госпожа Кораца Бил по въпроса, знаем и какво е становището на комисията. знаете, че ако този документ не няма добавена стойност за борбата срещу измамите, той просто става излишен. Но ние трябва при всички случаи да изразиме и критики към предложенията на комисията, които са незадоволителни. Но избор е да правим ли нещо и да не правим нищо. Аз от личен опит знам, че а, винаги е по-добре да а, си кажеш ясно и а, категорично мнението. Сега ние ще излеземе с нашото становище, другите комисии ще дадат своя принос за организирането на този орган. Знаем, че европейските граждани искат създаване на подобен орган с ясно определени правомощия. Ако не можем да постигнем някакво съгласие, ще продължиме да настояваме, докато съвета не излезе с предложение, което може да бъде задоволително. Ние сме Европейски парламент, длъжни сме да а, представяме ясни и точни мнения на комисията и съвета, за да може подобно инструмента да бъде целенасочен, за да могат да се използват целесообразно и ефективно средствата от европейския бюджет. Така че в следващите дни ще работиме с докладчиците в сянка за намиране на ясно на добро решение, което да може да отговори на загрижеността на едните и другите. И още веднъж повтарям, този инструмент трябва да има добавена стойност, да може да позволи ефективното разходване на европейските средства и да можем да решиме наболели проблеми. Необходимо е също така да осигурим правилното функциониране на целия Европейски съюз. С това изчерпваме дневния ред на сутрешното заседание. А, искам да припомна на колегите, че след обед ще заседаваме в зала 50 на третия етаж в другата сграда и и бих е, помолила всички да бъдат е, на време или поне малко, дори малко по-рано, защото е, не искам да, да се налага да прекъсваме заседанието. И от друга страна, ако, ако няма е, много, много хора, много присъствие. По-добре е да свършиме по-рано, отколкото да отлагаме нещата, така че до следа.